Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, nachdem sich der и така, колеги. Изглежда, че залата постепенно ще се напълни. Да започваме. Имам намерение да помогна колегите, които искат да гледат футбола, да може да го видят. А междувременно аз ще ви прочета съобщението на преводачите. Днес е 28-я ден от нашите протестни действия срещу едностранното налагане на, на, от администрацията на парламента на несправедливи условия за труд на преводачите. За да се реши проблема, ни е нужно политическо посредничество и пряко участие на представители на преводачите в преговорите. За това трябва със съжаление да ви уведомим, че няма да работим след определеното заседанието време. Сега, има ли е, по дневния ред забележки? Е, протоколите от 23-24 април, 16 и 17 май, 28 май, 4 юни. Има ли забележки по протоколите? Няма, очевидно. Няма такива забележки. Е, и сега, по точка трета, съобщение на председателя, нямам нищо и направо може да минем към четвърта точка от дневния ред. Това е, е хармонизиране и упростяване на някои правила от системата на данъка върху добавената стоеност и въвеждане на окончателна система за данъчно облагане на търговията между държавите членки. Ще обсъдим изменението, но най-напред нека дам думата на докладчика. Благодаря, Питър. Ще бъда съвсем кратък, за да дам възможност на хората да си свършат и друга работа днес. Има изменения, които с удоволствие прочетах, като проверих таблицата, мисля, че имаме основания за полезни компромиси. Значи, много от измененията са полезни, добре обмислени, добавят, добавят неща към документа. Повечето отиват, във върват в нашата правилна посока. Draft report. As such, I therefore propose... И затова а, предлагам редица компромисни изменения, а, които ще бъдат раздадени а, преди заседанието на докладчиците в Сянка последната седмица. Преди да влезем в следващия важен етап от нашата работа, искам да кажа няколко думи за това как възнамерявам да работим по-нататък по това досие. Ще спомена три ключови точки за мен като докладчик. Първо, няма да приема отслабване на текста и на неговия обхват предложението, което правим е внимателно балансирано между нуждите за а, хармонизиране и опростяване на правилата за ДДС. А, и също така а, да има достатъчно механизми за предотвратяване на измамите по ДДС. Трябва, значи, и двете неща да бъдат прияти. Второ, ще се опитам а, да запазя обхватът на текста. А, а, значи, не смятам, че можем или трябва да добавяме някакви така набързо предложени корекции. И трето, ще направя всичко, което е по силите ми, да се постигне именно това, което очертах сега накратко пред вас. Много благодаря. Сега ти а, говори само две минути вместо петте, които се полагаха. Много добър пример даваш. Сега давам думата на докладчика от НП. Ивана Малетич ме помоли да говоря вместо нея. Тя е докладчик в сянка по, това, по този документ. Временното решение за системата ДДС за, на трансграничната търговия предлагаше временни решения още преди доста време. Промените, които а, обсъждаме, фактически целят да поправят набързо а, това временно решение. А, като въвеждаме принципа за облагане на крайният план въвеждаме е, е, понятието сертифицирано данъчно задължено лице. И е, временните решения да станат част от една окончателна система. Ивана Малетич е съгласна с докладчикът, че е необходимо по-нататък да се уточни и, и, изяснат, и изяснат критериите за сертифицираното данъчно задължено лице и да се дадат насоки в връзка с това. Значи, отслужването на едно гише при тази система, която да не е сложна и да не, да, да, да не възлага големи административни тежести на малките и средни предприятия, трябва да бъде решена. Значи, е, решено е да има такива мини а, обслужване на такива гишета. А, за докладчика в Сянка също е много важно а, да се има механизъм за решаване на споровете по ДДС. Може да е онлайн платформа да се бъде използвана за арбитриране на подобни спорове. А, обаче сегашната процедура не дава резултати. Механизма за решаване на споровете трябва да съдържа също така подходи за решаване на спорове, когато те възникнат. Платформата за решаване на споровете по ДДС трябва да бъде лесна, за достъпна, лесно за използване, достъпна в Иванов крайна сметка подчертава, че създаването на една единна област за ДД, по ДДС ще намали опасностите от разгранични ДДС измами и ще опрости всички процедури. Това ще укрепи единия пазар и ще даде по-добри условия за трансгранична търговия. Трябва също така да бъдат включени трайно а, временните а, набързо прияти решения. А, като се вземат предвид цифровизацията и глобализацията на економиката. Благодаря, Бурхард. И сега от ЕКАРЕ. Докладчика в сянка. Благодаря, господин председател. Съгласен съм, че е необходимо да модернизираме европейската система за облагане с ДДС, да се борим с ДДС и измамите и да се опитаме е, да постигнем бързо споразумение по този въпрос. Напълно съм съгласен. Това общо казано сега за а, а, а, временните, бързи решения. А, е, значи трябва да а, е, а, приемаме е, предложението е, за, крайният, на е, крайната дестинация при облагането. Виждаме какви са доводите за това, но не е ясно как това ще бъде прилагано на практика и дали не трябва да се опитваме да правим прекалено много още в самото начало и а, а, това се отнася и до обхватът на предложението. Това фактически на това се основават нашите предложения за изменения. Опитваме се да предотвратим, да предотвратим правни осложнения при, а, а, при въвеждането на тези а, а, а, набързо приети а, е, решения, а, които а, ще станат трайна част или трайен елемент от механизма за облагане с ДДС сега. Кевин Коннолли, Кевин Коннолли от АЛДЕ трябва да говори като докладчик Сянка. Той не е тук. Има ли някой, който да го замести? Не. В такъв случай е на докладчика Сянка от Зелените. Благодаря. Благодаря за уводните думи. Благодаря за свършената работа Предложенията целят да опростят правилата на системата за ДДС и приемат една окончателна система, като заменят временните решения. Въвеждането на сертифицирано данъчно задължено лице значи, че бизнеса в, страната дестинация ще бъде се плаща ДДС-то, защото това а, ще упрости нещата за онези, които са признати като сертифицирано данъчно задължено лице. Но избягването на данъчното облага не трябва също така да се има предвид и да бъде внимателни да няма възможност за заобикаляне на изискването на регламента. По принцип подкрепяме идеята за СДЗЛ, но смятаме, че трябва да бъдат по-строги условията, за да може бизнесът да работи по-добре. Например, примерно трябва да се помисли дали сериозни нарушения или престъпления могат да бъдат основание за да не се предоставя, не се предоставя статута на сертифицирано данно задължено лице на кандидатите. Но очакваме да обсъдим всички тези въпроси на заседанието на докладчиците в Сянка едната седмица. А ще стигнем сигурно до компромисно решение. Как? нататъка. Би трябвало Бабра Катл да бъде следващата. Ich wollte gerade eben Dimitros Papadomoulis von der GUE und dann Barbara Kappel von der ENF äh, das Wort erteilen. Da Господин Пападимолис э, и след това госпожа Капал от э, э, Европа на нациите и свободата на колегите ги няма и в такъв случай отново ще дам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Както вече казах, ще работим по проекто компромисите. Следващата седмица имаме съвещание на докладчиците в Сянка и мисля, има, има основания да очакваме бързо добро решение. Благодаря отново, господин председател. Благодаря. Бих искал само да напомня, на 3 септември ще гледаме отново изменения и допълнения в комисията и в пленарната зала на октомврийската сесия. Да минем нататък към петата точка от дневния ред. Директива на съвета за изменение на директива 2612 в частта за ставките върху данъка на данъка върху добавената стойност. Тибор Сани, социалисти и демократи е докладчик. Давам му думата. Благодаря, уважаеми Петър. Позволете ми първо да благодаря на всички докладчици в сянка за упоритата работа. Постъпиха 52 изменения и допълнения от различните политически групи. Общността на позициите ни е засвидетелствана именно от този сравнително малък брой изменения и допълнения, както и от обстоятелството, че съдържанието на тези изменения и допълнения не е кой знае колко многообразно. Миналата седмица се проведе първото съвещание на докладчиците в Сянка. Още тогава успяхме да обособим да 11 на компромисни изменения и допълнения. По, доколкото знам, огромното мнозинство от събранието, от, от парламента, приема, че е необходимо да се определи срок за край на преходните разпоредби и да се гарантира равнопоставеност на всички държави членки, да се сложи край на ненужното фрагментиране на системата на ДДС, което е препятствие пред функционирането на единия пазар. Нямаме сериозни възражения и срещу предложението на Европейската комисия окончателната система на ДДС да се да почива на принципа на облагане в държавата членка по местоназначение. Политическите групи също така са склонни да приемат и не така рестриктивни е, правила е, с ставки между 5 и 0%. Е, сегашното трето приложение към директивата ще бъде заменено от отрицателен списък, това е предложение, на, на изключенията от прилагането на намалената ставка – Е, внесени са съответно изменения и допълнения за включване на положителен, на позитивен списък. Е, в качеството си на докладчик аз държа е, целият режим да е в полза на крайния потребител и приоритетно значение да се отдава на стоките и услугите с положителен социален и екологичен ефект. В качеството си на докладчик и член на социалисти и демократи аз се възползвам от възможността да призова държавите членки да не налагат намалени ставки на продукти, внесещи, носещи вреда, както и на луксозни стоки. Е, за да облегчим положението, особено на малките и средните предприятия, предлагаме също така да бъде създаден портал в интернет за информация, посветена на ДДС, на, на, на системите на ДДС в различните държави членки – и с това позволете ми отново да благодаря на докладчиците в Сянка и на колегите е, от парламента, е, чиято ангажираност е, способства за усъвършенстване на нормативния акт. Очаквам все така вашата подкрепа. Благодаря за оказаното съдействие. Благодаря ви, Тибор. Вернер Ланген от ЕНП позволете ми да му дам думата, но но все пак да имате предвид, заседанието не е извънредно. То е надлежно насрочено, но тогава пък нямаше футболни матчове. Да, да, благодаря. Аз а, не знаех кой ще председателства и, и затова позакъснях с една-две минути, а колегите е, вече бяха е, започнали работа. Знаете, господин Галтиери по-малко позакъснява. Е, този път се оказвате вие. Es ist eine erste Serie von, äh, <laughs> von Kompromissen. А, много се радвам на тази възможност, че да, да, да обсъдим компромисните изменения. Е, към е, тази директива е, въз основа на постъпилите всички изменения и допълнения от колегите. Главно въпросът е за това как да се получи едно разумно предложение за нормативен акт за, за изменена директива което да бъде представено и на съвета, и на пленарната зала. Знаете, ще се гласува през месец септември. Имаме все още малко време да обсъдим компромисите. Аз благодаря на докладчика за съдействието. Няма сериозни възражения, наистина. Съветът, разбира се, ще трябва да гласува единодушно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 различните намалени ставки, общия брой на изключенията фактически намалени ставки следва да бъде намален. Но става въпрос за 400 различни ставки, датиращи от 90-те години насам, изобилстват особените режими и, и от това следва да се предпазим – ist der Vorschlag der Kommission, wonach ein... Е, е, и по този въпрос трябва да се включи нещо в преамбюла, не, не точно в е, материално-правната част на директивата. По-нататък комисията предлага отрицателен списък, т.е. стоки и услуги, които няма да се ползват с намалената ставка. Добре но този списък следва да се актуализира редовно, не по-рядко от веднъж на две години и всички политически групи са за това целият режим да бъде облегчен за малките и средните предприятия, потребителите да имат по-пряк, лесен достъп до информация за различните ставки на ДДС. Зелените са внесли едно изменение, към което ние от НП се отнасяме до някъде скептично. Наред с е, намалените ставки да е имало според зелените и свръхнамалени ставки, т.е. под 5%. И, е, да, дадени са някои примери от, от някои държави членки, но този въпрос трябва да го, да го обсъдим. А, междувременно а, съветът а, прие да разшири приложението на по-низката ставка от 15%. Докладчикът предлага от своя страна горна граница от 25%. Спомням си, че още преди 15 години опитахме това, но съветът е, тутък си го отхвърли и не постигнахме никакъв успех. Имайте предвид, че само в една държава ставката е над 22%. И това е Унгария erheblichen Bedenken dagegen, wenn auch einige in unserer eigenen Runde Bedenken. 27% има. Представете ли си, това е държавата членка, на, от която е докладчик. Е, предполагам, има известни резерви срещу намаляването на тази ставка, но край краща въпроса е кои и колко държави членки биха били засегнати от подобна мярка. Надявам се на следващото съвещание на, на докладчиците в Сянка да постигнем съгласие и да, да се впишем в графика към 3 септември. Екаре, е, докладчикът на Екаре напусна залата, Тиери Конали или някой друг ли ще вземе думата от негово име? А? Заповядайте. Е, господин председател, уважаеми колеги, е, европейски консерватори и реформисти. Извинявайте, имаме някакъв технически проблем. Не бива да забравяме е, и най-сетне главната цел е, на това изменение на директивата, е именно да се опази системата от злоупотреби и измами. Европейският парламент е склонен да се грижи за малките и средните предприятия, но пък не се отдава достатъчно значение на евентуалните последици за бюджетите на държавите членки и за целостта на системата на ДДС. Аз бих, искала да, бих искал да припомня на, на нашия докладчик, че здравият разум следва да вземе връх. Съгласен съм, че е, удовлетворен съм от това, че някои от измененията, внесени от колегите от социалисти и демократи или от зелените е, се, са в съзвучие. Е, следва е, държавите членки да могат да приемат и по-кратки срокове на деклариране по преценка за целесъобразност. Ако едно предприятие с 2 милиона евро оборот годишно трябва да спази 3-месечен срок на деклариране, това е, би породило превратни възможности. Е, след това бих искал да коментирам 14C, е, член 14C. Там упростяването, което се предлага, отива твърде далеч. Става въпрос за освобождаване на предприятията от задължението да оформят данъчна фактура, но, но фактурата може да е значение за потребителя за купувача. ЕКР не може да приеме също така и предложението на докладчика праговото равнище на оборот за малките предприятия от 2 милиона да се вдигне на 4 милиона евро. Е, някои членове и 2 милиона не могат да приемат, а пък какво говорим за 4? И в крайна много предприятия по този начин ще попаднат в графата малки и средни. И също е, имаме известни разногласия по отношение на срока за въвеждане на директивата в действие. Сякаш има някаква надпревара, кой ще предложи по-кратък срок. Но не бива да забравяме обаче, че е, директивата е свързана с други актове в областта на ДДС и, и не е възможно е, да се очаква транспониране преди 2022 година. Значи на този етап ЕКР не може да подкрепи текста на доклада. Благодаря. Благодаря, господин Елзък. Аз възприемам казаното от вас за и, и последващата точка от дневния ред. Опасявам се, че вие говорихте по шестата точка от дневния ред. Ние сега сме на пета, но аз си отбеляза казаното от вас, независимо от това. Следващият оратор, извинявайте, господин председател, макар и от слабия така наречен пол, аз също проявявам интерес към футбола. В интерес на истината, утрешния матч ми е по-интересен. А сега не да гледам футбола, но след малко трябва да отида в Либе в Комисията по правата и свободите и бързичко трябва да се изкажа. Много се радвам, че комисията предлага максимален прак от 82 000 евро. Е, това нещо е изключително важно и за малките предприятия в Великобритания. Що се отнася до различните ставки, Заседанието на докладчиците в Сянка беше добро миналата седмица. Е, очертаха се и някои компромиси. Приехме разделно гласуване по важните изменения. Обръщам вниманието ви особено на 38-о изменение, според което държавата членка може да въведе до две намалени ставки. Господин Ланген, мисля, това имаше предвид. Ние предлагаме 10 и 5%, две отделни намалени ставки. Логиката е, че опростяването на ставките ще облегчи деловата активност през граница. Е, е, е, ще знаят предварително търговците че намалената ставка може да бъде или 10 или 5%, и, а не е, най-различните, е, каквито действат сега. 54-то е, друго изменение е важно за нас. Диф, диференциране на ставките. Ние предлагаме средно претеглена ставка за целия Европейски съюз. По-настоящем повечето държави членки са над 15%. ДДС. Е, много е важно да се насърчат държавите членки много внимателно да преценят кои стоки и услуги да ползват намалената ставка. Особено за държави членки, които поначало имат намален данък, като Люксембург, например. Благодаря. Благодаря ви, Моли. Обединена е, левица е, и зелени. Не виждам колегата. Е, връщаме се на докладчика, следователно Тибор. А, да, някой, някой да, да иска думата не, освен докладчика. Тибор, да, благодаря ви, Питър. Ние водихме интересни разговори по всички тези въпроси. Е, мога само да кажа, че целият този разговор попада в контекста на здравия разум. И това, това, на, на, това бих искал да подчертая. На това, което приехме, и то е доста важно, е, е да не по, да, да, да възложим цялата отговорност за данъчния режим върху държавите членки, е, е, вместо европейските институции Брюксел да попада под ударите на общественото мнение. Тоест да им дадем правомощи на държавите членки да, да преценят. А инак целта ни е била да се постигне максимална яснота, не само за държавите членки, а и за е, стопанските субекти, за търговците, особено малките и средните от тях. Главното нововведение, според мен, е по, по доклада е този информационен портал в интернет. Uh, Ето, щете, това е, е особения принос на Европейския парламент към е, този е, широк разговор и, и той може би ще бъде приветстван от широката общественост. А, що се отнася до съображенията на НП, е, би казал, че нашето предложение за горна граница на ставката в размер на 25% Знам, само една държава днес прилага такава ставка, но, но вероятно по този начин ще възпрема апетитите на някои други данъчни администрации. Но, така или иначе, е, получихме всички отзиви, няма някакви тежки е, неразбирателства, е, нещо особено спорно поради което аз съм уверен, че до, до септември ще може да се получи доклада възоснова на общото ни разбиране. Благодаря. Благодаря ви, Тибор. Значи на 3 септември ще гласуваме в Комисията по економиката и на, в пленарна зала 1 октомври. Шеста точка от дневния ред. Обща система на данъка върху добавената стойност в частта за особения режим за малките предприятия. Докладчик е Том Вандер Кенделаре. Благодаря, господин председател. Белгия играе тази вечер. Ще се постарая да бъда максимално кратък. Благодаря на докладчиците в Сянка за всички разговори, които водихме на първото съвещание на докладчиците в Сянка. Е, измененията, които постъпиха, определено са в посока към административно опростяване. Аз мисля, че ще постигне достатъчно добър компромис. Не се получава превод на френски, казва председателят. Та, не, не всичко, всичко е наред. Значи има една възможност да бъде постигнат компромис относно освободените от ДДС малки предприятия. Да, да бъдат освободените от отчетност, alsnog een btw-aangifte te moeten indienen. Het compromis geeft de lidstaten nog wel de mogelijkheid om een btw-aangifte te vragen aan van vrijgestelde ondernemers. така, държавите членки, разбира се, ще могат да искат някакви декларации, но те ще трябва да бъдат Ето това е това е евентуалния компромис. А, моята позиция е ясна. Трябва да улесняваме малките предприятия, да ги насърчаваме да развиват търговската си, стопанската си дейност. И един хармонизиран режим би упростил нещата. Особено по линия на електронната търговия. За да не се налага както е днес, регистрация в отделните данъчни администрации на държавите членки, от които могат да бъдат евентуалните купувачи. малките предприятия трябва да се възползват в пълна степен от цифровата економика. е еднородност на, на, на данъчните режими определено затруднява Едно предприятие е над 50 хиляди е, оборот е, харчи 7-7,5% от него за разноски свързани с законосъобразността на дейността си. Очевидно е, че това е сериозна тежест. Всичко това разгледахме обстойно с докладчиците в Сянка – и аз е, чакам с интерес по-нататъчната ни работа. Том, благодаря много. Сега давам думата на докачка в е, Сянка. Алфред Санд. А, благодаря. Тук не става въпрос за идеология, става въпрос за прагове, дали да бъдат по-високи или по-низки. Като целта е малките и средни предприятия да бъдат по-конкурентоспособни, по-малко да им струва това. А, едва ли ще има такъв истински компромис, защото депутатите ще трябва да решат по какъв начин и в, в тези конкретни условия кой е най-добрия прак. Предложението, е, технически план, бе добро като усилие да се подобрят нещата. Подкрепяме го особено, тъй като то е насочено към насърчаване на трансграничната активност на малките и средни предприятията има предложение за облегчаване на режима, като например онлайн регистрация и обслужване на едно геше. Това предлага комисията, там няма проблем. Но от наша гледна точка смятаме, че този процес не бива да се превръща в някакъв начин за злоупотреба от злоупотреба или обикален данъчни да задължения. Предложени са доста изменения. Някои от тях допускат възможността държавите членки, ако искат да бъдат по-строги и по-затегнат режима, да го направят. Защо има седем държави, които малките и средни предприятия са по-важни от останалите и съответно има някои облегчения за преференциите ни. Бихме искали да се придържаме към предложението на комисията. Да, ние осъществихме контакти с предприятия и индустриални сдружения. Комисията също така работи по принцип. Така че аз бих казал да подкрепим комисията. Имам обаче едно възражение. Сваля се до 15 000 прага. А, мисля, че долните граници не трябва да се включват изобщо тук в упражнението, защото а, защото свалянето на ниската граница, всъщност на ниската граница балансира бюджета в дефиницията за малки и средни са поставена стойност 4 милиона евро, което малко високо ни се струва. Още едно изменение, което ние предлагаме, но всеки трябва да прецени на базата на своя опит. Е изменение 21, 21 да се дава един период гратисен преди малкия и среден предприемач да изгуби своя статус. Защото сте малка. Кои средно предприятие една година може да сте нагоре, другата година да падате. А, за да се прецени дали губите статута си, който ви дава възможност за някои облегчения, трябва процеса да се изглади. И отново тук Периодът може да е различен, това зависи и съответно от опита на депутатите и това, което те знаят за собствената страна и също така да се преразгледат дати, сроковете за влизане в сила. Благодаря. Благодаря, Екаре. Е е. Станислав Осок вече се изказа. Сега стигаме до Ауде Каролин Нахтигал. Благодаря. По принцип можем да подкрепим линията, която подето при заседанието на председателите пред две седмици пред, подкрепяме предложението на комисията разширяването, като се разширява обхвата от сделките на вътрешния пазар на междуобщностния пазар. Мисля, че е добре. А, също така също се отнася до опростяване на правилата за ДДС. А, това е основно, ако приемаме сериозно нашия общ европейски пазар. Ние предлагаме да се направи оценка на въздействието а, за това колко ефективно е регистрацията на малките и средни предприятия, също а, така за а, малките и а, също така а, за а, регистрацията им. А, ако започнем наистина да въвеждаме обслужване на едно геше, разликите ще видим, че са толкова големи не само за езика, за комуникацията, за което Том говори. И, е, има и други пречки, те се подкрепят и от е, докладчите сянка от другите политически групи. Така в заключение е, съвета трябва да приеме в максимално кратки срокове това този законодателен акт. Това е от решаващо значение за европейския бизнес, за растежа и благосостоянието на всички. Благодаря. Благодаря, Каролайн. Моли от зелените, но в момента не е от залата. Сега Палома Лопес Бермехо за ГУИ. Благодаря, господин председател. Първо благодаря на докладчика за работата по доклада. Темата е изключително важна за европейската економика. Не би следвало да бъде трудно да намерим общно на виждане. Темата е важна за всички, отразява реалност, която а, пострада от економическата криза и от прилагането на неолибералните политика. Ние предлагаме няколко изменения и подкрепяме административното опростяване за малки и средни предприятия. Искаме по-лесна методика, която да помогне тяхто функциониране и да се а, облегчат економическите изисквания, които те трябва да спазват. Но а, все още трябва да положим общ общи усилия да постигнем споразумение и в някои други области, области например а, свободата на собствена преценка на държавите членки да не влияе на тези мерки, които предлагаме да се прилагат навсякъде. И също така боим се, да, че повечето ресурси може да доведат до повече е, задлъжняване трябва да има връзка а, с използването между финансирането и активите. А, бихме искали докладчика да се постарае още малко о, специално, за да осмисли и възприеме нашите предложения за изменение. Смятаме, че докладът може да се подкрепи с широк консенсус, при положение, че се съобрази с предложението за изменение. Благодаря. Благодаря, Палома. Желая ли някой да вземе спонтанно думата? Оглеждам залата, не виждам желаящи, връщам се отново на Том. Благодаря, господин председател. Нямам какво да допълня. Няма микрофон на говорещия момента. Äh, äh, Аз исках само да посоча, че на 11 юли ще гласуваме по тази точка 6 в комитета, в пленарно на първата сесия през септември. Сега седма точка економически политики на еврозоната. Докладчика е Бае. Сега ще дам думата на Парванш Перес, която го замества в момента. Благодаря, председател. Едва ли ще мога да заменя и Бае, но... Но най-малкото ще се опитам да репликирам езика, който той иска да внесе в този въпрос за економическите политики в еврозоната. Той преди всичко се радва, че Европейската комисия е съгласна с доклада от 14 март, одобрен от Европейския парламент, тъй като Европейската комисия а, реши, че тази е, економическата политика на Европейския съюз трябва да бъде по-социална и да бъде повече, повече да се вслушва в това, което каза Европейския парламент. Докладчика приветства това. значи става дума за предложения, които под, укрепват социалните права и а, препоръчва политиките, които се предлагат за активна политика върху пазара на труда създаване на качествени работни места. А, той също така критикува социалната несправедливост и неравнопоставеността при заплащането и препоръчва борба срещу несигурността на работата. Е, е, смята, че без солидарност между европейските граждани Европа ще закъса. Необходимо е агресивна фискална политика, за да може да се запази социалната сплотяваност, кохезия и се преодолеят неравенството. Необходимо е също така по-голямо еднаквяване на страните и регионите в Европа да бъде постигнато. Подобна кохезия трябва да бъде един от приоритетите на следващата многогодишна финансова рамка, тъй като става дума за дългосрочни инвестиции във всички региони на Европа в подкрепа на заетостта, растежа, с иновативни решения, включително в областта на енергетиката, за социално включване, трансгранично сътрудничество, транснационално и трансрегионално сътрудничество. Необходимо е, значи, конструктивно сътрудничество с колегите, така както е било и до сега в първата част по тази работа, по тази тема. Благодаря, Перваш. Перваш. Първият докладчик в сянка от е НП е Том Бандегане. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на господин Бае за доклада, но три неща искам да отбележа. Ще подам също и изменения по тях. Първо, за липса на равновесие между солидарност и отговорност. Съгласни сме с параграф 26 че е необходимо да се балансира бюджетната отговорност и солидарността. Това не трябва да се подценява. Струва ми се обаче, че това равновесие не присъства на 100% в документа в член 40. Например се говори за препоръката на съвета за допускане на възможността да се използва бюджетния излишък за инвестиции и така нататък. Също време, в същата препоръка съветът заявява, че е необходимо да се ограничат заплатите. Аз ще представя изменения по този въпрос. В 16 точка се говори за връзката между бюджетния излишък и а, увеличението на инвестициите, имало такова изискване, ще бъде добре да го видим, как то се отразява на еврозоната и фискалния пакт. Фискалния пакт се изразява в една затегната политика, която не отразява за сега добре е доклада и затова ще представим изменения освен това, става въпрос за прилагането от страните на конкретните препоръки по държави. Трябва страните да приемат нещата по-при сърце, да няма подход отгоре надолу. Също така, мисля, че самите препоръки трябва да се обвързват с други структури. Накрая смятаме, че условността е важна и трябва да остане. И последно нещо, което вече обсъждахме. Има много аспекти, които струва ми са, не са удачни по отношение на европейския семестър. Е, малко се следи доколко препоръките специфични за всяка държава се спазват на практика. Аз съм за това да се включат целите на устойчивото развитие, но струва ми се имаме риск твърде много неща да сложим в семестъра, който не е замислен да бъде така широко обхватен. Така, това искам да кажа за многогодишната финансова рамка. А, това са въпроси, които отделно се разглеждат. Мисля, че тук в контекста на европейския семестър не има е мястото. Благодаря. Благодаря. А, сега а, Русила се извинява, Урсула се извинява, че не може да присъства. Господин Жиля иска да благодари на докладчика. Той идентифицира правилно и удачно редица проблеми. на виждането му относно съкрещенията на кохезионната политика, тъй като това противоречи на политиката за социално и териториално сближаване. Господин Силе иска с стото време да обърнем внимание на това, че еврозоната и Европейския съюз включват множество и различни страни. На много места се говори за средни стойности. Средните стойности няко... не винаги са удачни поради тези разлики между държавите членки. Затова има места, където е по-удачно описанията да са по-детайлни. Господин Цили също, Цили също казва, че много се говори за хармонизация малко на данното облагане, малко се говори обаче за подобряване на събираемостта. Там има какво доста да се направи в доста държави членки и едно от нещата, които господин Цили иска да подчертае, е, че стабилността а, е, и пакта за стабилност много често се подчертават, но а, за тази цел а, трябва много да се внимава, за да не стане така, че твърде много гъвкавост да урони възможността за стабилност и растеж. Комисията правилно посочва, че сега е момента да се осъществят необходимите реформи, след като приключи финансовата криза, но някои все още е, неохотно гледат на необходимостта от тези промени. Така господин Зеле призовава държавите членки най-сетне да си, да си е, свършат подготвителната работа. И така, това е господин Зеле. Благодаря, Александър. Сега Каролине Нагергалт за Ауде. Благодаря. Това е добра основа за нашите дискусии през следващите месеци. Е, мисля, че те ще протекат на основата на препоръките, които комисията отправя към държавите членки. Основното в препоръките е да се заздравят а, националните економики, така че евентуалните затруднения да не се превръщат а, веднага в кризи. На холандски имаме поговорка, че човек трябва да поправи покрива преди да е заваляло. А, много от а, тези препоръки на комисията заслужават да бъдат възприяти и реализирани. А, препоръки има в а, доклада, които обаче според мен а, биха представлявали затруднение, като например инвестициите в социалното предприемачество и умения. А, това е, струми се е трудно и прибързано. Затова е необходимо първо да погледнем економиките в Европа, които бележат успех и да ги проучим Значи там а, работните места а, се запазват и създават не от държавата, а от а, предприятията. Това означава, че компетентните органи не бива да харчат толкова пари, колкото им е отпуснато, а да дават възможност на гражданите да работят и да творят на фирмите, на семействата трябва да се оставят тези ползи, защото оттам идва растежа в економиката. Много неща а, ще бъдат обект на разисквания и аз нямам а, търпение да започнем тези дебати. Благодаря, благодаря много, Каролин. А, сега Уртасус Ернест. Благодаря. Това ще е добра основа за дебат за економическото състояние в еврозоната. Е, имаме малко оптимизъм. Е, мерките, които са в френско-германската декларация за еврореформата, не са ясно формулирани макар че тласъкът е в позитивна посока. Това обаче е в разрез с решенията на съвета по отношение на економическите реформи и това ми се ще да бъде отразено в доклада. Що се отнася до представеното тук, смятаме, че това е добра основа, но искам да се спра на някои от елементите, които според нас са важни. Ние сме съгласни за заглавието за техническо а, за облагането с данъци. Искаме строго да се погледне на въпроса за въвеждане на обща консолидирана основа за облагане на корпоративен данък и публичното отчитане по държави. Смятаме, че основният стълб за социалните права също трябва да се отчете. Трябва да се стимулират инвестициите, които имат много важен ефект някои от нещата, които искаме да се променят. Конкретно за бюджета, правомощия на Европейския парламент, за, за евентуалните правомощия в изключителни случаи на ЕЦБ като кредито, като кредитор от последна инстанция. Смятаме че в парламента а, един а, вид вече е отправил предупреждение по отношение на отмяната на някои елементи по-конвенционални от мандата на ЕЦБ, тъй като това може да го а, направи неспособен да реагира в моменти на криза. Също така а, трябва а, да обърнем внимание на споменаването на корпоративната социална отговорност по, по отношение на пенсиите, които ние не отговаряме. За по-нататък трябва да се заложи още на ролята на корпоративната социална отговорност за а, борбата и с корупцията от европейска гледна точка. Благодаря. Благодаря, Као. Следващия колега го няма. Сега Лопес Вермехо, може ли да вземете думата от него? Не. А, така, за Бернард Моно няма никой от групата, Барбара Капел също, така че давам думата отново на докладчика. Та от името на Ук Бае мога да кажа, че е, съвсем е, точно ще предам коментарите, които прозвучаха в това заседание на докладчика. Така мога да кажа на пръв прочет е, конкретните препоръки по държави и да се работи заедно по европейския семестър. Тия две е, теми са много тясно свързани. Тези препоръки по държави са решения, които се вземат и представляват това, което е преценила и е решила Европейската комисия. А, и така господин а, Бае би проявил интерес да види как точно става това и как се прилага. Сега, дали тези препоръки съответстват на решението на КОП-21 на ОНЕ, казано от колеги, конкретните препоръки по държавите са начин по който европейските стратегии се прилагат в практиката. Така, че те трудно биха се приложили на европейско ниво. Те трябва внимателно да се претеглят и да види как е, се осъществяват на национално ниво. Това поне е подхода на докладчика, който получи подкрепа от някои страни на залата. Що се отнася до използването на други инструменти, като бъдеща многогодишна финансова рамка, в това отношение смятам, че не можем напълно да прекъснем връзката защото кохезионната политика ще получи по-малко финансиране и това няма как да не се отрази на конкретните преборки по държави, защото не е, необходим, не е възможно без необходимите средства да се реализират поставените препоръки. С господин Дил може да постигнем съгласие, така че е нужно да се подобри събираността на данъците, мисля, че това е основа, на която може да се получи широко съгласие. Е, не бих е, казал непременно, че стои под въпрос една по-широка хармонизация на данъчната политика, предвид на това, което вече се работи. Мога да кажа още неща, но виждам, че всички колеги са много заети в момента, така че просто ще предам това, което казахте на докладчика. Благодаря много, Първанш. Крайния срок за подаване на изменения 10 е юли. След това на 29 или 30 август ще имаме дискусия. След това размяна на, на становища с националните парламенти на 9 октомври. Гласуване в Комисията по економическата политика на 9 октомври също, а в пленарна зала на 11 октомври. Това е срока по това досие. Под тази осма точка е, разни нямаме нищо. Следващото ни заседание ще бъде на 9 юли между, от 3 до 6.30 в Брюксел, на 11 юли сряда от 9 до 12.30 и от 15 до 18.30. След това четвъртък, 12 юли от 9 до 12.30. Искам да посоча също така, че в 9 без 15 в тази зала ще проведем съвместно заседание с коми... бюджетната комисия и нашата комисия по економически и парични въпроси в присъствието на комисар. И така, приятна вечер и стискаме палци на Белгия, край на заседанието.